И така, дами и господа, все още има хора, които останаха в залата, което е чудесно. Не се притеснявайте, няма да има още един дълъг панел. Сега започваме с заключителната част. Ще дам думата на комисар Вела след което аз ще благодаря на всички. Така че първо господин комисаря ще се изкаже. Благодаря ти, Газина. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, благодаря ви за този много интересен след обед. Беше наистина много окоръжаващо да видим, че какви ли да са нашите предложения или политически виждания, ние сме съгласни – за едно нещо. Без силни координирани действия по отношение на океаните, нашия климат, економика, сигурност и дори самите ни животи са застрашени. През последните няколко години Европейския съюз подходи много амбициозно към намаляване на пластмасовите отпадъци, защитаване на морската среда, борба с незаконния риболов, подкрепа на синята економика и подпомагане на научните изследвания в областта на океаните. Въпреки това, пред нас има още много големи предизвикателства. Системите в океаните са сложни и под натиска на различни феномени, като например замърсяване, промени в климата, ще продължат да бъдат повлиявани Както беше споменато, натискът върху океанските екосистеми ще продължи да се увеличава. Комисията наистина е ангажирана с тази тема и с подкрепата на бъдещи дейности. Независимо дали става въпрос в, за развитието на бъдещата програма Хоризонт или под формата на нашия фонд за рибарство и морско дело след 2020 година, както и с помощта на инструментите за финансиране. Европейския съюз също така има ангажимент да бъде активен играч на международната сцена във връзка с програмата на ООН за устойчиво, за устойчиво развитие – имаме отново за цел да защитим биоразнообразието в моретата. Това изисква всички ние да работим в тясно сътрудничество. Ето за това заедно с моята колега Федерика Могерини ние създаваме форум на заинтересованите страни, на който ще съберем експерти, гражданско общество, и тези, които взимат политическите решения, за да можем заедно да обсъдим предизвикателствата, свързани с управлението на моретата и океаните и да се споразумеем за общи действия. Това ще бъде още една стъпка в нашите действия за по-интегриран подход по отношение на европейските и световни океани. Също така бихме могли да поговорим и за една комисия, която да занимава с въпросите свързани с океаните в рамките на следващия Европейски парламент при всички положения. Ясно е какво ще правим от тук нататък. Ние ще продължим да работим. Вярвам, че вие ще продължите да го направите и всички ние ще работим заедно за по-добри и по-сини океани. Благодаря. Благодаря ти, Гезина. Благодаря, комисар Вела. Наистина оценявам това, че останахте съвсем до края. Знам, че и аз останах до края, но това е конференция, която аз исках да организирам на толкова дълго време. Вие също времено като комисар имате много задължения, а успяхте да останете с нас. И всички наистина могат да видят, че имате сериозни намерения. Знам, че е така. Имате сериозни намерения да защитите в максимална степен океана и да продължите да работите по тази тема. Ще кажа нещо. Някои се беше почудил във връзка с пластмасовата капачка на моята бутилка. Дълго време работехме с пластмасови бутилки. Ние обаче решихме да работим с многократни бутилки от стъкло. Да, наистина капачката е пластмасова, но може да се използва многократно. И ето, това е начина по който можем да помислим, по какъв начин можем да спрем да използваме тези еднократни пластмасови продукти. Аз съм наистина много доволна за това, че успяхме да организираме тази конференция. Хиляда човека се регистрираха. Аз бих искала те да са 1 милион. 1 милион да са хората, които са наясно с проблемите на океаните, но и това е едно добро начало, разбира се. Европейска агенция за океаните е една чудесна идея. Това е нещо, което трябва да обмислим може би не само Генерална дирекция Маре, но и една такава агенция. И сега с удоволствие благодаря на всички. Благодаря на всички, които дойдоха и посетиха тази конференция, защото без вас нямаше как да организираме тази конференция. Благодаря и на всичките лектори, колегите от Европейския парламент. До този момент не съм виждала конференция, на която присъства толкова много хора. Има ли нещо, което трябва да не забравям, ние бяхме много успешни и това трябва да се повтори. Благодаря на кабинета на господин Таяни, на службата на Европейския парламент. Искам да благодаря и на генерална дирекция Маре, Рамон Ван Банемер и Алесандър Ламот. Те и двамата бяха много заети. Искам отново да спомена в своето представяне в началото забравих да спомена една дирекция. Всъщност забравих да спомена, че имаме представители и на Генерална дирекция околна среда. Разбира се, те също участваха и накрая, но не по важност – мисля, че всички, които са тук, обичат океана. За мен наистина е много важно да знам, че защитаваме океана. Океана е само един, имаме само една планета, затова трябва да защитим океаните. А аз знам, че хората защитават онова, което обичат. Така че всички ние трябва да излезем от тази зала и да се опитаме да накараме хората да заобичат възможно най-много океана.